Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Колеги, и така, най-напред, пред вас е проектът за дневен ред. Може ли да смятаме дневния ред за прият? Искам да ви обърна внимание, че сроковете, които са дадени тук, са малко неточни поради гласуването, което ще имаме утре, трябва да предвидим това, че има над 200, над 200 изменения. Утре започваме точно в 9. Така както е предвидено в дневния ред. Следващата точка е условие за намаляване на емисиите на CO2 от нови а, пътнически автомобили. А и след това пък ще разгледаме лекотоварните автомобили. Е, госпожа Рубиал, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам накратко да ви представя темата, да обясня докъде сме стигнали. Става дума за две становища за пътнически автомобили и лекотварни търговски превозни средства. Има към 80 изменения по първият вид и малко по-малко по вторият. Когато обсъждахме проекто становищата, стана ясно, че позициите на групите доста се различават. А в някои случаи е, драстично се различават. А, така че не е трудно те да бъдат примирени. Но продължаваме да работим с всички политически групи. Миналата седмица имахме среща на докладчиците в Сянка, опитахме се да изясним позициите и по възможност да ги сближим направихме предложения за компромиси. И смятам, че вече имаме принципно споразумение, макар че през последните няколко дни възникнаха нови разногласия. Това е много, много важен дебат. В началото, както казах, позициите се различаваха доста и не бяхме се споразумели 100% по компромисните предложения. И докладчиците всяка, които представляват различни политически групи, ще продължат да работят, а, така че да можем да довършим всички подробности, а, за да може да гласуваме проекто становището. Ако не постигнем споразумение, е, ще бъде жалко, срамота да сме изпуснали възможност да внесем изменения в съществуващото законодателство, защото знаете, че и комисиите и по околната среда, и по промишленост също излизат с становище по този въпрос. Както казах, има още нерешени и доста сложни въпроси. Например, дългосрочните цели. В момента имаме само индикативни цели за 2020 година. Струва ми се, че може да се надяваме альтернативното предложение, което направихме по кредитите, да че то ще помогне промишлеността да постигне поставените цели. Смятаме, че това е справедливо предложение, но някои политически групи не го харесват. И се опитваме да стигнем до компромис. Както казах, има някои съвсем не незначителни различия. И затова бих искал да призова всички да направят още едно усилие. Трябва да постигнем споразумение, за да може комисията на, на позицията на транспортната комисия да бъде недвусмислена и ясна. Видяхме, че и в комисията по проблемите на прошлемостта различните политически групи имат различни мнения по въпроса, но, но всички направиха някои отстъпки, за да се стигне до споразумение и те се постигнаха някои компромиси, компромиси, които ние ще вземем предвид също. Надявам се, че не след обе ще можем да постигнем споразумение по компромисите и утре ще може цялата комисия да гласува. За НП господин Блац. Благодаря, господин председател. Аз бих искал а, в самото начало да благодаря на госпожа докладчика. Разбира се, както тя каза, мненията ни не са напълно еднакви, но всички искаме да направим необходимото за опазване на околната среда. Аз лично не съм против бързите автомобили, но това, което правим, трябва да бъде разумно и економично. Да кажа нещичко за компромисите. По първи компромис, с първи компромис съм съгласен, втори компромис фактически не можем да го подкрепим, трябва да го кажа ясно. Но може би може да помислим да го прередактираме, колкото до цифрите, които той съдържа. Те може би няма да, не трябва да се разглеждат като задължителни. Това предлагам аз, за да можем да, да осигурим по-широка подкрепа за този компромис. ако приемем 25% за 2020 година, някои колеги го искат, но едва ли това би трябвало да бъде задължителна норма. Колегите работят, сближаваме позициите си постепенно, ще видим какъв ще бъде резултатът. с трето предложение а, а, можем да се съгласим. Колкото за а, сроковете, периодичността на изпитването, както и за целия живот, а, експлуатационен живот на съответните превозни средства, там също сме съгласни Ще спра до тук. Но искам също така да кажа, че тази сутрин, когато се запознах с когато отивах в моите, избирателен район, прочетах, че се а, разработва ново гориво гориво, което като че ли обаче не се използва толкова, колкото би не се искало добре. Е, превозните средства да бъдат ефективни, економични, не само за нас, но и за децата и внуците ни. Трябва да имаме достатъчно смелост, е, за да постигнем е, по-добро да постигнем по-добро положение в, в тази област. Госпожа Билбао за Алде. Венерес отговаряше за този доклад, но тя не може да дойде, затова тя, аз ще представя нейното становище. Първо, по отношение на различията между е, различните нива на емисиите на CO2. Когато купувате едно превозно средство, получавате информация за тях. Автомобилостроенето, разбира се, винаги приема, възприема решения, които са най-благоприятни за промишлеността, когато става дума за постигане на ниски а, въглеродни емисии. Госпожа Харо предлага между 65 и 75 грама CO2 или 100 или 105 до 150 за лекотоварните автомобили. Това са предложения за а, периода 2014 до 2020. Тя обаче не е съгласна с целите за 2020, тъй като а, тя смята, че а, това, което се предлага за 2025 година, не е приемливо. Целите за 2015 според нея трябва да бъдат обсъждани още един път. Колкото за целите след 2015 година, Тя разбира, че трябва да се вземе предвид компромиса, който, по който имаше доста голямо мнозинство а колкото господин Майснер е, е, говореше за целите 200, за 2020 година, е добре, може би да вземем предвид компромиса постигнат в е, комисията ИТРЕ, където става дума за 2,2 грама и половина до 2016, от 2016 година нататък. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за наположените усилия. Боя се, че това не може да се бъде наречено чисто пробен успех. Но обменихме мисли. Но както се посочи, има добра, истинска добра воля да постигнем компромис. Някои от компромисните, така наречени компромисни изменения, носят и, и моя подпис, но а, всъщност моето име е сложено там, но предлагах съвсем друго нещо. Точно обратното, затова не бих искал името ми да фигурира между онези, които предлагат някои от тези изменения. Значи, а, ние работихме това в същата седмица или същите 15 на дни, когато Volkswagen пусна един хибрид с еднолитров двигател – 1000 кубика, а, която а, 24 грама а, е емисията на този хибрид, еднолитров хибрид. Тоест ясно е, че може а, доста по-добре повече от 170 а, а, грама за а, пикапите или 94 грама за пътническите автомобили. Регулиращите власти а, трябва а, да задвижват а, прогреса в тази област, ако мога така да се изразя. А, Тоест, те не трябва да отразяват само най-консервативните оценки за това, което очакваме от автомобилостроенето, а по-активно да работят, създават дневния ред. Трябва да кажа, че автомобилостроителите реализират рекордни печалби и не става дума, че не могат да си позволят а, а, да постигнат тези цифри, които ние предлагаме. Значи ще подкрепим докладчика там, където а, възможно е възможно, а за мое името ми си ще оттегля от някои от предложенията за компромиси. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че ще стигне и кафе до вас в един момент. Can the coffee pot go to Mr. Taylor, please? Ако обичате, кафето да стигне до господин Тейлър, за да не трябва той да го гони в залата. Следващият оратор. Um, Госпожа Розбах. Групата на консерваторите и реформаторите е съгласна с позицията на докладчика. Амбициозни са целите, но са постижими, както чухме. И това казват и производителите. Целите за емисии трябва да гонят и нашите общи цели за намаляване на емисиите от СО2 до 2023 и затова смятам, че и в настоящото предложение трябва да обсъдим целите за след 2020. За цикъла смятам, че трябва да се въведе неутралният цикъл, за да скъсим дистанцията между теоретическите оценки и реалното консумация на гориво. Системата на кредити все още е необходима, за да се постигнат целите, които бихме искали индустрията да постигне. За сега това е нашето становище. Благодаря, господин Коричек, за Обединената левица. Благодаря, господин председател. Според мен, е, намалението на емисиите на въглероден диоксид е много важно. Но трябва да върви ръка в ръка с формулирането на съответните условия, където се налагат изменения. Тоест, техническите параметри. Защото емисиите могат да се намалят с 20% посредством ефективно шофиране и ефективно използване на гориво. И всички тези цели зависят до много голяма степен от техническото състояние на моторното преводно средство. В някои страни, във Франция и други, колите, има коли в толкова лошо състояние, че човек се безпокои, че те ще се разпаднат на пътя. И Ние тук може да записваме каквито си искаме правила и закони и да слагаме цели 75, 97 или каквото решим но в края на краищата тези цели винаги ще се възпрепятстват от техническото състояние на колите. Смятам, че трябва да се наблегне много на режима за прегледите на МПС и полицейските проверки по пътищата. Това е един от начините да се постигне намаление на емисии на въглероден а, диоксид. Разбира се, трябва да имаме и повече инвестиции в а, разработване на електрически коли. И трети а, възможен вариант за действие са водородните акумулатори. Смятам, че там трябва да инвестираме също. Не знам дали това ще се направи в е, скоро бъдеще, но е, в седмата рамкова програма вероятно тази тема ще бъде застъпена. Тоест, тематиката е много важна. Ние говорим сега за въглеродни емисии в лекотварни автомобили, но не говориме е, достатъчно за проф... условията на работа на професионалните шофьори. Разбира се, това не е тема на дискусията ни днес, ще го обсъдим в друг момент. Аз лично бих бил много внимателен при приемането на компромисите, защото, както каза колегата преди мен, е, не всички компромиси реално са компромиси. Господин Грош. Благодаря. Аз също искам да изкажа благодарности на докладчика и на докладчиците в Сянка. Докладът не е единствено отговорност на нашата комисия, макар че ние го обсъждахме в голямо подробности в рамките на общата транспорта политика. Намаляването на емисиите на въглероден диоксид безспорно е важно, но има и различни начини за постигането на това намаляване. Ако, разбира се, оставим нещата да вървят само на добра воля, целите няма да бъдат постигнати. Това трябва да бъде напълно ясно. За нас, както и много други колеги, е ясно, че е, информацията, която идва до нас е много разнопосочна. Някои твърдят, че не е възможно да се постигнат подобни цели, други твърдят, че е напълно възможно. Така че трябва да намерим някакъв път да се движим към постигането на тези цели заедно. ЕНП дадоха своята позиция. Чухме колегата, който ги представи. Ние като потребители, ние считаме, че потребителите трябва да бъдат информирани и то с достатъчно информация, включително и за начините на тестване на автомобилите потребителите трябва да са наясно какво точно се случва, защото данните днес не отговарят напълно на реалността. Тоест, е, потребителите трябва да имат пълната информация. За така наречените суперкредити има също различни мнения. Аз идвам от е, страна, където някои е, стимули за економиката бяха прекратени. Но трябва да обсъждаме този въпрос в подробности и да подкрепяме стимулите. Много по-добре е да има стимули, отколкото санкции. Това е, според мен, вярно и за суперкредитите. За положението след 2020 Карл Хайнц добре обясни, ние имаме различни становища. Трябва да установим някакви стойности. Може би 2016 година е времето да направим това, но аз бих казал от името на НП, че е, отрасъла трябва да бъде наясно, че след 2020 изискванията ще се за, затегнат. Сега дали ще дадем цифри сега или не, не е ясно, но трябва да е ясно каква ще е посоката. в е, страни като Франция, Белгия и другаде автомобилната индустрия има своето економическо изражение и освен, че има отношение към производството и към работното ните места, ние трябва да можем да работим с всички, които са ангажирани в това производство. Трябва да има формулирани задължителни цели за останалите сектори, това, което ние искаме да постигнем по настоящия доклад, ако може да бъде постигнато и в други сектори, това би било много добре. Във всички случаи ние сме готови да обсъждаме предложенията за компромиси. Докладчиците в сянка намекнаха, че ще има подобни разговори. Надявам се, че ще излезем с една силна позиция. Следващият оратор, господин Кадруи. Благодаря. Много е, се радвам да чуя, че и докладчиката е за целите за лекотварните автомобили. Но трябва да бъдем и прагматични. Мисля, че колежката не винаги подхожда достатъчно рационално. Смятам, че ние трябва да изпратим един е, положителен сигнал да подкрепим с голямо мнозинство предложения, които докладчикът е разработил. В е, ИТРИ не успяхме да направим това. Е, за процедурите за тестване съгласен съм, трябва да бъдат прияти. И те трябва да дават е, относително е, достоверни данни за стандартната ситуация. Сега, въпросът е, трябва ли да чакаме преди да се формулира една окончателна процедура? Не е ли по-добре да дадем някакви индикации на индустрията в каква посока се движим? Докладчикът е, не дава, не формулира конкретни цели, а по-скоро е, дава един обсек в рамките на който да работим. И мисля, че именно по този начин трябва да процедираме дългосрочно. Разбира се, трябва да се подготвим, но трябва ясно да кажем на автомобилната индустрия какви евентуално ще бъдат целите. Включително да и с тематиката за тестовете може би трябва да им се даде известен период да се пригодат към новите изисквания. Може би той може да е по-къс. Смятам, че ще дискутираме този текст, за да постигнем компромис. Ние подкрепяме подхода на докладчика и се надяваме, че до утре ще постигнем едно добро мнозинство зад така една осреднена позиция считам, че нашата комисия трябва да изпрати едно ясно послание и да се придържаме достатъчно близо до. Е, Благодаря, господин председател. Когато, както и в комисията по бюджети става дума, когато има много цифри, е, много цифри в един доклад, нещата стават по-сложни, точно колко грама, колко процента и така нататък. Тогава нещата винаги са по-трудни за решаване. Споделям становището на моя координатор, господин Матио Рош, който каза, че трябва да намерим някакъв баланс между мненията на различните страни, които всички са достойни за уважение. Датата 31 декември 2014 година за постигане на конкретните цели е, тази цел, това е доста нереалистично. Трябва още значи, до година комисията да има тези на разположение тези данни и след това да решим какви са целите за 2020 година. Мисля, че трябва малко повече време за това. Това първо. Второ, искам да подчертая е, от една страна има е, разно, разнобой между производителите, които, е, е, които онези, които са приели определени цели, но не искат да притискат прекалено много производителите да приемат тези цели. Значи, ако искаме да имаме електрически коли, коли с акумулатори или които се движат с водород, дали става дума за 1,3 трябва или за друга цифра, трябва по някакъв начин да стимулираме тази промишленост. Трябва да знаем точно какво трябва да се направи, е, за да се стимулира в тази, развитието в тази посока. А, може би то може да използваме и суперкредитите за тази цел, нещо, което бе споменато, но а, мисля, че ако се защитават електрическите автомобили, трябва да защитаваме и суперкредитите. Благодаря. Преди да поканя комисията, искам да приветствам делегацията на, от фундацията Фридрих Еберт от Германия. Добре дошли тук в нашата комисия и да се надяваме, че посещението ще ви бъде интересно. За комисията госпожа Галабевска. Благодаря, господин председател. Аз съвсем набързо ще отговоря на трите неща, които бяха обърнати, които бях съсегнати тук. Целите 2020 година, и а, е, кредитите. Наистина в промишлеността трябва да има сигурност при планирането. Именно за това следващото преразглеждане трябва да се предвиди колкото е възможно по-скоро предвид предвидените срокове за 2014 година. А, нещата са а, възможности, но трябва да има сигурност на планирането, включително по отношението на целите за 2020 година и 3 намаление на е, емисиите на СО2. Комисията съгласна, че потребителите заслужават и имат право на по-точна информация предвид приемането на закона, изпълнението му през 2004 година. Комисията няма никакво намерение да забави този процес и това е нещо, което, за което настоява и Европейския парламент и заинтересованите лица. Именно за това смятаме, че е необходимо да се действа максимално бързо. По въпроса за суперкредитите, виждаме трудност при намирането на стимули, без да се компрометира самата цел. Им известни проблеми в измененията, не се виждат таваните за данните, суперкредитите, които да се решат като проблем в краткосрочен план, за да може да се изпълняват дългосрочно. Обяснихме в неофициалния документ non-paper на комисията нашата позиция се надяваме, че ще я използвате като база за вашата дискусия. Благодаря докладчика. Благодаря господин председател. Както казах от самото начало, има различни позиции, има много различни позиции по този дебат, толкова позиции, колкото и членове на Комисията по транспорта. Пунктовете, които привлякоха най-много дебати са суперкредитите, целите след 2020 година и проблема за типовото одобрение – и за това как биха били съчетани тези цели с действителността. Някои от измененията, включително компромисните изменения, се опитват да решат тези проблеми. Когато разглеждаме целите след 2025 година, виждаме, че и в тях има известна логика, но според мен аз ще се опитам да ам, взема някаква средна позиция а, по отношение на новите технологии, които ще се развият за намаляване на емисиите, нов а, цикъл на тест тестов цикъл, но ако не съсредоточи вниманието си още от сега върху целите след 2025 година, може просто да изпуснем влака. Всички членове на нашата комисия знаят, че на промишлеността са и необходими поне 7 години за нови автомобили и а, 10 години за тежкотоварни а, автомобили и ако ние закъснем, ще кажат, съжаляваме, твърде късно сте се сетили. Не мога да цитирам конкретни числа, именно за това а, предлагам а, числа от до целта за 2025 година ще бъде вероятно 60 до 75 грама. Но а, важното е да се заложи посоката, така че да се знае на къде ще вървим. Господин Флоренц предложи нещо, което ние ще обсъдим в нашата работна група. Може би това е едно решение, защото ако не можем да постигнем споразумение около тази цел, целта ще остане открита и незадължителна. Е, проблемът е, че ако всички ние защищаваме опорито позициите си, ако всички сме а, забили пети и защищаваме правоначалната си позиция, няма да можем да постигнем някакво общо решение а, ако не постигнем ние споразумение, ще останем с предложението на комисията. Естествено, добре е да се предложат някакви стимули за промишлеността, за научните изследвания, за да може да се продават хибридните автомобили. Трябва да постигнем споразумение може би 2,5-2,5 грама годишно намаление. Това е нещо, около което може би може да се обединим. И тогава, когато те а, вече влязат в производство, ще видим какво може да се направи. По въпроса за господин Тейлър и за компромисните изменения и неговите изменения, които са всъщност те са включени в компромисните изменения, а, вие казвате, че те не са отразени, но може би тук има някакво неразбиране. Това, което предлагам в компромисните изменения, а, ние говорим, споменаваме този тази алинея, в тази точка, но трябва съвсем ясно да се знае кой текст за какво се отнася. И 31 декември 2014 година. В едно от измененията ми има едно отлагане до 2015 година, защото а, макар, че комисията смята, че 31 декември 2014 година, за нас а, този срок е малко прекалено къс, именно за това е това отлагане до 2015 година трябва да мислим и за промишлеността, защото те са хората, които ще изпълняват тези цели. И искам да повторя готовността си да преговарям с другите групи и се надяваме, че ще можем да защитим позицията на Комисията по транспорта. Искам да напомня на депутатите, че утре ще гласуваме, а комисията в комисията по околната страна ще, среда ще бъде 24-25 октомври, е, април, извинете в, парлам, в парламента в пленарна зала 6 и 7 май. И така, Майкъл, имаш думата. Много благодаря. Това е един проект на комисията по който ние ще говорим. Това е съобщение, става дума за стратегията, насърчаване на разработването на Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност на Европа. Имаше много добро сътрудничество, обмяна на мнения, разгледахме основата за работа. Разделил съм доклада на три блока. Първо общите принципи, след това общите мерки, след това специфичните конкретните мерки. И а, доклада на комисията е добър, но понякога перфектността пречи на постигането на добри резултати. Аз опитвам да направя <clears throat> доклада по-добър, на не по-лош. Първата част се отнася за общите принципи, т.е. когато оценяваме, Ня, не, не се фокусираме върху конкретен момент във времето, а целият цикъл. Знаем, че електромобилите а, имат по-добър цикъл от конвенционалните автомобили. Би трябвало да гледаме на проблема, да, имаме широк поглед технологичното развитие, научните изследвания и иновация. Ако винаги знаем какво искаме, няма да се стремим да го постигнем. Технологичната неутралност е много важна. Да, ние бихме искали да подкрепим също така и сектора на малките и средните предприятия, не само на едрия бизнес, защото много е важно обикновено иновация иновациите произлизат от малките и средните предприятия. Например, е, ветр, вятърните турбини и слънчевите а, е, колектори бяха измислени от малки и средни предприемачи. Малките и средни предпри... предприятия могат да действат като катализатори на големите производители. Естествено, ясно е, че технологичните новости са много важни, но само технологията няма да може да доведе до устойчив транспорт в бъдещето. Необходимо да се промени парадигмата. Всички трябва да знаят как се използват новите коли, как се пътува. Важно е също така да се мисли за пътуване от врата до врата, а не от станция до станция те оправдават първата високоскоростна линия, защото 70 пътувания в Швейцария ще бъдат подобрени. Ние в Германия и в германските ЖП линии не мислим така, мислим за подобряване на ефективността на цялата верига. Работните условия, минималните заплащания, са също така много важни. Ние нямаме а, минимална заплата в нашата страна, но се надяваме, че след следващите избори ще бъдем една от 21 държави с минимална заплата. Например, корабоплаването използва дори платна а, и това е начин да се намаляват разходите и да се спести гориво. Всичко това трябва да се има предвид. И в една трета, в третата сфера, която е, се отнася за конкретните мерки, велосипедите, а, ходенето пеша. Не споменавам а, колоезденето, защото аз съм фен на този вид придвижване, но всъщност в Министерството те не могат да видят зад стъклата на автомобилите си, че повечето от пътуванията в провинцията са 5-6 км дневно и много неща може да се направи. В Копенхаген има 300% увеличение <clears throat> на използването на автомобили през последните 20 години трябва. Ние сме единствения парламент в света, който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 който ни кара до а, летището а, и може да спестим време да не ходим на летището с кола. 50 км на час ограничение на скоро ще спести много гориво, ще намали смъртните случаи при катастрофите. 30 км е, е, е цел за градския транспорт. Господин Калас още не е постигнал тази цел. Искам да благодаря на докладчик докладчиците, на, в докладчиците в Сянка, особено а, за на хора, които е, се занимават с проблемите на малките и средни предприятия, хората с намалена мобилност. Очаквам вашите коментари и ви благодаря за това, което сте направили. Yeah. Господин Бах за НП. Благодаря, господин председател. Аз а, от името на Пиеш говоря, който не може да бъде тук, той се извинява. По-чисти, по-безопасни, по-ефективни превозни средства, това са целите, като имаме предвид заплахата от изменения в климата и това, че търсиме новаторски решения повече от всякога. Нуждите а, трябва да се вземат предвид, е, емисиите от CO2 е, трябва да се намалят, но е, потенциалът за новаторски економични решения в транспорта е особено голям. Транспортната технология трябва да отговаря на изискванията на Бялата книга – трябва да имаме напълно интегрирана интермодална система между пътническия и товарния транспорт. Необходими са ни решения във връзка с градската мобилност. 80% от гражданите на Европа живеят в градове. И тук сме изправени пред огромни предизвикателства, необходими са нови технически решения. Ушумяването също трябва да се вземе предвид, когато се търсят нови решения. Това значи, че трябва приемливостта на техническите решения в транспорта да бъде по-голяма, необходими са нови системи за задвижване. И е, трябва да имаме ново поколение, по-чисти автомобили. това ще ще спести много средства и ще ни помогне да постигнем целите, които сме си поставили. Нови мерки, в които да може водачите да споделят автомобилите, това би било от голяма полза. Тежко товарните автомобили с също трябва да се обърне на тях особено внимание. Липсата на места, паркоместа е друг голям проблем. Необходими са ни интелигентни системи за мобилност. От, от това ще имат полза както отделните граждани, така и търговските дружества. Трябва да помислим и за товарният е, транспорт и е, да е, избегнем е, техни, техни, тесните места в технологията, тъй като те ще ни, технологията те ще ни е, попречат да постигнем е, целите. Е, това се отнася и за нарушаването на функционирането на вътрешният пазар. Трябва да използваме тези решения за тези средства за постигане на нови решения. Но необходимо е по-голяма подкрепа за малките и средни предприятия, по-широко да се използват системи за информация и резервации. О, и аз искам да благодаря на докладчика за чудесна работа. Благодаря господин Алка Драуи сега. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. Общо взето, Ние сме готови да подкрепим предложенията на докладчика, нуждата от стимулиране на малките и средни предприятия, съвместимостта на различните транспортни системи. Може малко повече може да се каже за социалното измерение в деветия абзац. допълнителни, може да се разшири и частта, където става дума за шума. Когато става дума за железопътния транспорт, целта ни трябва да бъде подвижният състав да бъде по-економичен за използване – но също така би било добре да се запознаем с научно-изследователските и развойни дейности, които целят по-високо, повече удобства за пътника. Die bijvoorbeeld real-time informatie verstrekken uh, of, of uh, Необходима е също така информация в реално време. Хората трябва да знаят как да стигнат на економичен начин от точка А до точка Б. Те трябва да разполагат и с инструменти за измерване на въглеродният отпечатък на различните видове транспорти. Ако хората познават всички тези подробности, те ще могат да направят информиран избор. Съгласен съм с докладчика, напълно съм съгласен, че трябва да се потикват хората да не пътуват без нужда. примерно, когато обикалят да търсят място за паркиране. В една по-ефективна организация ще избегне всичко това. съвместното използване на автомобилите също може да се окаже доста полезно. В изключение трябва да кажа, че докладът е една добра основа за по-нататъчна работа. Вероятно ще постъпят и допълнителни предложения и изменения, но сме на прав път. Госпожа Билба. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за неговата работа. виждаме, че той е включил някои от идеите, които бяха формулирани по време на първата дискусия по тази тема. Жалко, жалко е, че не успяваме да направим транспортна система по-устойчива и по-конкурентоспособна. Очевидно, необходими са новаторски решения, научно-изследователска работа и координиране на постигнатото от различни заинтересовани страни, от различни участници в този процес. Необходим ли е транспорт, който да е устойчив в екологично отношение, но също така и нужно е да създаваме условия за по-висока заетост. Тук своята роля ще изиграят малките и средни предприятия. Необходимо е да се използват някои нови модели за економически растеж. Ако се опитваме да координираме усилията, ако ще се опитваме да координираме усилията в тази дейност, трябва да, не трябва да оставяме без внимание на производството, особено когато става дума за неговото бъдещо развитие. Малките и средни предприятия трябва да бъдат избавени от ненужната бюро, бюрокрация. Необходима ни е система от е, е, взаимни връзки между различните видове транспорт за преминаване от един вид транспорт в друг, така наречената интермодалност. Транспортните системи трябва да бъдат е, по-високо интегрирани и трябва за всеки вложен лев или всяко вложено евро да получаваме повече, отколкото в момента. Ще разгледаме предложените изменения. А колкото до нивата на шума, съгласни сме, че трябва да се борим за тяхното намаляване. Представителите на националните организации на хората с е, увред, зрителни увреждания на зрението, ни обръщат внимание, че не трябва превозни средства да бъдат абсолютно безшумни, защото това би било опасно за тях. И ще се върна там, където започнах. Трябва да поемем водеща роля в решаването на тези проблеми на транспорта. Госпожа Парк. Госпожа Розбах, Моята колежка е, е съгласна, че научно-изследователската и развойна дейност е особено, има особено голямо значение за транспорта. Важно е също така да се промени и поведението на хората, а и те да бъдат по-добре да съзнават какво е необходимо. Връзките между отделните видове транспорт и другите цели, които искаме да постигнем, няма да бъдат ефективни, ако не се промени поведението на хората трябва да бъдем. Тя е съгласна, че не, не са необходими альтернативни технически решения. Тя е съгласна с докладчика, че трябва да се окаже подкрепа на малките и средни предприятия. Преди всичко, чрез по-добър достъп до а, кредити и намаляване на административното бреме. Също така по-добра е система, информационна система и система за резервации и купуване на билети е абсолютно необходима. Това беше посочено от, от много от изказалите се. Необходима ни е такава система, за да може хората да използват повече обществени превозни средства, както железопътни транспорт, така и автобусен. Тези въпроси ще бъдат обсъждани в бъдеще от докладчиците в Сянка. Господин Количек. Благодаря, господин председател. Няколко сравнително дребни въпроса, които си струва да бъдат споменати. Може би те са пропуснати от докладчика. Трябва да кажа, че бих искал той да дойде с мен да кара велосипед, като разликата в е, денивелацията е над 200 метра, но въпреки това аз се предвиждам с велосипед. И сега един въпрос, който вече беше споменаван. Главно във връзката с лекотоварните автомобили. Колкото до ограничението в скоростта, ограничаването на скоростта ще повлияе върху броя на катастрофите но а, необходимо е и редовно обучаване, обучение, усъвършенстване на водачите. Подготовка а, е необходима и за шофьорите, които имат шофьорска книжка още от 18 годишна връзка а, това не се отнася за мен, защото аз отдавна не съм на 18 години, но, това е проблем, а, който може лесно да решим и да намалим а, катастрофите а, и жертвите по пътищата. Трябва да има специални а, отделени в пътищата специални филета за обществения транспорт. Намаляването на шума също беше споменато, но не чух нищо за рециклирането на различните видове транспортни средства. Трябва да се запознае да познаем как се, за това как се използват е, като вторични суровини автомобилите и други превозни средства. Това е особено голямо значение има за големите кораби. Много пъти тези кораби е, се изнасят в развиващите се страни, където там биват нарязвани за скрап, место да го правим самите ние. 19 член се призовава комисията да приеме тавани за, въздушния, за емисиите от въздушния транспорт. Но разбира се, въглеродният диоксид не се дължи, неговите емисии не се дължат само на въздушния транспорт. Говорим за намаляване на емисиите на CO2, но намаляването на емисиите НОКСИС, емисиите на азотни окиси, извинявайте, е нещо, което също трябва да се случи, да, да, да се, на което също трябва да се обърне внимание. Много важно е малките и средни предприятия да имат достъп до резултатите от научно-изследователската и развойна дейност. Както вече се спомена, все още не сме очертали дългосрочна перспектива. Време е да го направим. Господин Ониди от името на комисията. Благодаря. Благодаря на вашата комисия, благодаря и на докладчикът господин Крамер и на докладчиците в Сянка. Когато изслушах изказалите се тук и прочетох вашия доклад, мога да дам така четири основни послания, които според мен се очертават от тази важна работа. Първо, колко важно е да има научни изследвания и развойна дейност за транспорта, не само за подобряване на конкурентоспособността на Европа, но и за създаване на работни места, защото Транспортът е все още една от много важните области на иновации, където Европа е водеща в света. Това е важно също и за формулирането на политики. И е, именно по тази причина в Бялата книга на комисията се съдържа толкова важна е, глава за развитието на научните изследвания. Ние сме напълно ясни, наясно с важността на този въпрос. В момента е, се дискутира в триалог бюджета за програмата Хоризонт 2020 там а, се говори и за научните изследвания. Не бива да забравяме именно в този контекст колко важна е тематиката и за транспорта, защото има опити, включително от ваши колеги, да се намали важността на тази тематика. Второ, колко важно е да има взаимодействието между политиката, дейността и дейностите по научни изследвания. Много се гордеем, че именно в областта на транспорта ни се дава огромна възможност да съчетаем именно политиките с научно-развойната дейност. Примерно, когато се изгражда технологичния аспект на единото европейско ниво, програмата Сезар. Т.е. ние можем да дадем реална подкрепа на измерението технологии – а от друга страна можем и да и сме го направили да разработваме е, политики за подкрепа на иновацията. Примерно стратегиите за технологично развитие на транспорта са пример за това. И имаме и законодателно предложение в връзка с новите форми на моторни превозни средства, за да могат те да излязат на пазара. Трето, препоръките на вашия докладчик да бъдат огледани всички аспекти. Действително, не следва да се слага ударение само върху това настоящите видове автомобили да станат по-енергоефективни, а да се търсят различни видове МПС или различни видове употреба на автомобилите – Тоест да е, поставим под въпрос като цяло използването на транспортната система, такава каквато е тя в момента. Също така не трябва да забравяме инфраструктурата. Ние сме склонни да правим именно това, да слагаме граница между инфраструктурата и останалата дейност по транспорта. Именно във вашния доклад се прави такава връзка, включително и с новите видове моторни и превозни средства. Затова се налагат и акцент върху интелигентните транспортни системи и цялата верига на логистиката. Също трябва да има и голяма интеграция между различните области на научни изследвания. Именно това се опитваме да направим с инициативата Интелигентни градове – търсиме е, връзката между научни изследвания за информационни и комуникационни технологии, енергетика и транспорт. Четвъртото измерение на вашия доклад и извода е, че трябва да помислим как най-добре да използваме всички инструменти, с които разполагаме, защото те са съвсем немалко. малко. Има големи проекти, има публично-частни партньорства, които са отбелязали изключително много успехи през последните години. И докладчикът също обръща внимание на необходимостта да се използва и ти резултатите от социално-економически изследвания, за да може да се разберат и какви са нуждите от модерен транспорт, да се събират достатъчно е, достоверни данни, за да се е, тласка в бъдеще и ново развитие. В е, само съобщението на комисията ние описваме дългосрочния поглед е, върху дейността за транспорта. В, е, през тази година ще излезем и с конкретни предложения за проекти по програма Хоризонт 2020, т.е. през следващите 7 финансови години и вашия доклад ще бъде определено важен принос към тази, към нашето предложение. Благодаря. Майкъл? Първо, благодаря за всички коментари. Ще отговоря само на няколко от тях, но като начало нека да кажа, че естествено ние имаме ограничения, докъде можем да се разпростираме. Не всичко може да влезе в доклада, в вида в който искаме. Имаме си известни ограничения. Ще има, разбира се, конкретни е, изменения, за да се вместим в тези ограничения. Е, господин Бирка казва, че градовете трябва да бъдат в центъра на вниманието. Разбира се, 70% от е, емисиите, включително и азотните емисии, се произвеждат в градските зони. И именно там е най-голяма възможността да ги намалим. Защото ако не постигнем нищо в градските области, няма да постигнем нищо за намаляване на емисии реално. В Берлин, например, в момента няма никаква промяна в политиката за осигуряване на места за паркиране. 18 годишни нищо ново не се случва. Това не е начина да се действа. А що се отнася до новите технологии за задвижване на автомобили, там също трябва да има инвестиции, но проблема е примерно намаляването на шумовото замърсяване. Там нещата не върват с достатъчно голяма скорост. Също трябва да обръщам внимание на това колко струват, примерно, инцидентите. 600 евро годишно се отделят за научни изследвания на средно на кола. Ние трябва да търсиме начин да се намаляват емисиите във всички отношения. Господин Либерацки, благодаря за това, че споменавате социалното измерение. Аз пропуснах или се плъзнах покрай тази тематика. Може би може да направим нещо повече под въпроса. Шумовото замърсяване бе споменато нееднократно. Много се радвам, че всички групи повдигат този въпрос като проблем. Чудесно е това. Смятам, че ще имаме отлични компромисни изменения по тази тема. Госпожа Билбао. Много, много неща са правилни това, което казвате за конкуренцията. Имаме подадени формулировки. Естествено, че можем да търсим е, до изчистване на текста. Очаквам компромисни изменения в такъв смисъл. За интермодалност, интеркомуникации, много неща могат да се споменат в този смисъл. Прав сте, господин Количек, когато говорихте за новите е, технологии, примерно електронно паркиране. В момента тази платформа се развива много в Европа, без да има никакво субсидиране. Така че индустрията има какво да прави и тя сама да го прави. Е, в такъв смисъл ние действително трябва да инфраструктурата В Холандия идеята за електронно паркиране е много раз, развита. Примерно, човек може да си остави колата да вземе велосипед и така нататък. Идеята ви за упражняване на уменията на водачите също е много добра, защото действително нашите усилия трябва да се насочват не само към жертвите, но и към хората, които причиняват пътните инциденти. За велосипедите в Берлин се работи вече и по тази тематика. Примерно използват се материали от стари коли, за да се произвеждат велосипеди, за да се е, продължи цикъла на, съответния, на живот на съответния материал. Благодаря на комисията за тяхното изказване. Интегрирането на изследвания, резултатите от големи научни изследвания, това е изключително важна тема. Смятам, че докладът може да се получи много добър. Благодаря на комисията, благодаря на секретарията, благодаря и на моя персонал, благодаря и на докладчиците в сянка. Remind... Благодаря. Искам да напомня на колегите, че е, крайният срок за измененията е 9 април. Гласуваме в нашата комисия на 18 юни, така че 9, 9 април е крайният срок за внасянето на измененията. Следващата дневна точка е е засилено сътрудничество между Европейски съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването. Господин Количек е докладчик. Имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че Евроконтрол – и неговата дейност е нещо, което всички ние познаваме, поне до известна степен всички ние много пътуваме, понякога чуваме, че има много трафик. А, Чували сме, че проекта САСА, който в момента се изпълнява, ще бъде много ценен. Също така сме говорили много пъти с нашия колега а, проект Цезар, също така е, говорим за изграждането на блокове в Европа. Също така обсъждахме в миналото, че трябва да дефинираме агенциите и компетенциите на различните ведомства. Управлението на въздушния трафик е сложна сфера, която се развива бързо. Повечето държави членки са част от а, системата на Евроконтрол с изключение на Естония. Следователно би било препоръчително да имаме споразумения, които открояват ролята на Евроконтрол като технически орган за изпълняване на програмата ясни, евро, ясно европейско небе и също така да се определи разделянето на компетенциите между ЕАС и Евроконтрол. Имаме две възможности в този доклад или да го приемем, да приемем самото споразумение или да го отхвърлим аз мисля, че ние трябва да се съгласим. Благодаря, господин Кохлича. Господин Паскуал от НП. Много благодаря, господин председател, госпожи и господа и уважаеми господин Количек, не е трудно да се съгласим с критериите, изложени от докладчика. Ролята на парламента в този четвърт час, с който разполагаме, е просто да решим дали да кажем да. И мисля, че нашия докладчик беше прав когато попита дали предложението заслужава да бъде подкрепено. И да ви кажа защо. Е, това, този текст засилва сътрудничеството между Евроконтрол и Европейския съюз Появява се повече синергия между различните органи с цел повишаване на сигурността в европейското въздушно пространство. Смесен комитет беше създаден от представителите на двете страни, които, където се обсъждат целите, очертани в споразумението Идеята е да се създаде европейска мерка, която ще бъде интегрирана мярка, ще защищава околната среда и всичко това е от полза за гражданите и за пътниците. Необходимо е да се намерят стимули за подобряване на е, европейското небе. Да, съгласна, съгласен съм с докладчика, че трябва да, подо... да одобрим тексти, но трябва да подобрим усилията си за по-добро сътрудничество в европейското въздушно пространство. И в съгласие с член 81 на регламента, нашата роля ще бъде да кажем да а, така както е показано от докладчика, с когато съм напълно съгласен. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин докладчик, дами и господа, когато говорим за въздухоплаване, трябва да имаме предвид, че в Европа авиацията е една от многото променливи, която е организирана много а, около общността. Имаме общ пазар, общо въздушно пространство, но нямаме механизми за управление на общностно равнище. Нашите усилия не винаги бяха успешни в това отношение, така че въпросът е дали да се съгласим сега с това споразумение. Естествено, може да проведем дискусия за това какви подробности бихме искали да променим и как бихме искали да променим приоритетите за единното европейско небе. Може би това щеше да бъде акцента на нашата работа. А, ние обаче сега трябва да решим дали да кажем да или не. А, аз съм съгласен с докладчика и с последния изказал се. В крайна сметка ще кажем да и мисля, че трябва да гласуваме за доклада на господин Количе, господи, а, е, госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви много. В общи линии аз мога да се съглася с, с доклада и факта, че единното европейско небе не е предвижено, а, няма напредък по този проект, а, е, се дължи на държавите членки. А, те много се радват да обявят, а, е, че има общо европейско небе, но когато се стигне до действия, те с неохота се включват. А, аз мисля, че съществува тенденция в много европейски сфери, че всичко а, тра, се, а, тръби се и се хвалим за най-различни неща, но когато се сведат нещата до национално равнище и трябва да се спестят пари, а, нещата се забатачват и не вървят напред. Искам да кажа и да посоча, че ще посоча а, съвпадението между ЕАСА и Евроконтрол и при покриването на тяхната дейност. А, аз мисля, че нещата бяха уредени в, в, не в полза на Евроконтрол, тъй като е, аз малко бавничко реагира и може би тя действа паралелно с европейската промишленост, с промишления сектор. А, искам да предложа един подход, който дава възможност Евроконтрол да вземе за, за съвместно решение с евроконтрол и някои правомащия да му бъдат прехвърлени. Благодаря, господин председател, госпожа Форвард, госпожа Фостер. Аз мисля, че ние трябва да изчакаме да видим този текст. Искам да кажа няколко неща. Госпожа Лихтенберг каза едно от тях. Аз съм много за евроконтрол, защото те работят много добре те знаят, ние поне знаем, че те подкрепят единното европейско малко небе и подкрепят също така въвеждането на Сезар. Естествено, трябва да поставим нещата на по-добра основа. Това бяха хората, които реагираха много бързо в кризата с вулканичната лава и пепел. И аз мисля, че трябва да отчетем приноса на техния неодавнашен директор и на Дейвид. Аз също така мисля, че трябва да а, попитам комисията. А, естествено, е, аз ще играя много важна роля. А, не знам а, дали новия им секретар, генерален секретар Пакрик Си, който отговаря за Сезар, а, той ще поеме поеме е, функциите си през септември, така че искам да е, съсредоточим вниманието си върху някои проблеми, свързани с Сезар, така че може би това също ще бъде нещо положително. И естествено, ролята на Европейската комисия. Мисля, че трябва да сме сигурни, че няма да има припокриване, дублиране на работата, Европейската комисия понякога дублира нещата. Нямам предвид тебе, Матю. Искам нещата да вървят гладко. Искам един въпрос да задам на комисията за специалния комитет в член 2, кой ще бъде член на съвместния комитет. Благодаря, господин Болдуин от комисията има думата. Благодаря. Е, ще бъде кратък, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, да благодаря на всички, които участваха в дебата по това важно споразумение. На госпожа Лихтенбергер и госпожа Фостер ще кажа, че ние сме също официални членове на клуба на поддръжниците на Евроконтрол – Макмилан и Франк Бърна са хора, с които работихме много добре. Госпожа Фостер, това, което правим тук, фактически избягва дублирането. Опитваме се да създадем синергия и евроконтрол е утвърдената техническа и оперативна а, ръка, ако мога така да кажа, на Европейският съюз. Питате за членство в съвместната комисия. Това се отнася до страните членки, до комисията и Евроконтрол и ние можем да каним експерти, когато това е необходимо на заседанията на комисията. Следващото заседание на комисията е насрочено в края на април и ще подпишем три приложения за единото европейско небе, за безопасността и за сътрудничеството това е така едно живо споразумение, то няма да събира прах в архива, а ще бъде изпълнявано. И с голямо удоволствие ще присъствам на вашето заседания и съм готов заедно да говорим за работата на съвместната комисия, съгласно споразумението между Европейския съюз и Евроконтрол. Благодаря, господин Колечек. Имате ли да добавите нещо? Благодаря. Мисля, че всички казаха каквото мислят по този въпрос. Благодаря на тези, които участваха в работата, благодаря на моите помощници и мисля, че не е необходимо да се разпростирам по-нашироко. Искам само да попитам за Естония и защо тя не е член на Евроконтрол. Това не е особено важен въпрос, като се има предвид е, колко малка е страната и че нейното въздушно пространство не играе решаваща роля в европейският въздушен транспорт. Може би те просто пестят а, е, е, и като не са членове на Евроконтрол, това по-рано правеше и, и Чешката република. А, в никакъв случай това не е попречило на желаящите да се присъединят към Евроконтрол в миналото. Е, сигурно ще го направи Естония. В четвъртия прелез е, срока, април е срокът за внасяне на изменения, но е, става дума за отхвърляне или подкрепа. Тоест, е, до 4 април може да заявите дали приемате или отхвърляте споразумението. И така с това стигаме до края на нашия дневен ред. На 23 април ще гласуваме в комисия. Както казах, това изчерпахме на дневния ред. Ще работим, ще продължим работата си с гласуване утре зарано от 9. Закривам заседанието.